съответните органи. Компетентните комисии е, внесоха изменения е, в следните текстове. Съгласно член 231 алинея 4 на правилника, тези изменения ще се смятат за приети, ако в рамките на 24 часа от този момент нататък нито една група или 40 е, члена не поискат гласуване по тях. Текстовете ще бъдат публикувани на веб страницата на парламента.